No, mi dispiace, io mi chiamo Roberto Ionta, per questo non... Аз се казвам Роберто Йонта. Да внеса тази поправка. И при мен фигурира името на а, Ренато Лели. Моята петиция 57 е от 2018 с 100 подписа е внесена. Да. няма да говорите по другите петиции. В този случай разполагате с 15, извинете, с 5 минути. На първо място искам да благодаря най-сърдечно на Комисията по петиции на Европейския парламент и на всички, които се застъпват в тази борба. Тази битка трябва да се проведе, защото е необходима. В Италия трябва да се проведе тази битка срещу задължителните вакцинации в Италия. И италианските деца се намират в позиция на дискриминация спрямо от децата от другите държави на Европейския съюз. Тази, това задължение въжи за децата от 0 до 6 годишна възраст а, такава, такова задължение не съществува за децата от другите европейски държави. Ваксините са задължителни за децата, които постъпват в училище и това е условие за тяхното приемане. В ваксините са установени токсични вещества, а, и метали, като алуминий, например. И аз а, моля а, за, а, за това Европейския парламент, съгласно член 103 от договора за функциониране на Европейския съюз, да се застъпи за гарантирането на здравето на всички европейски граждани, включително и гражданите на Италия във връзка с задължителните ваксини. Надявам се, че парламентът ще изпълни своята роля. Надявам се това да е въпрос, който засяга и Европейския парламент. Да, давам думата на представител на комисията, на Мартина. Ingvorsen. Der blev i 2017 vedtaget en през 2017 година се прие закон в Италия, който задължава родителите на деца до 16 години да вакцинират децата си спрямо тези заболявания, които могат да бъдат предотвратени чрез вакцинация. В много европейски държави през последните години имаше епидемии на заболявания, които могат да се предотвратят чрез вакцинация, най-вече дребна шарка. За това много държави членки поискаха да променят своето законодателство. Искам да спомена Германия, Франция и Италия. В последната държава има задължителна вакцинация за деца. Италианският закон за задължителна вакцинация доведе до сериозни дебати. Текстовете, които разглеждаме днес, могат да бъдат третирани като част от този дебат. В Европейския съюз обаче самия съюз има ограничени правомощия, що се отнася до здравеопазването в държавите членки. Що се отнася до вакцинациите, държавите членки сами определят своите вакцинационни програми и как те ще се изпълняват. Въпреки, че вакцинациите са в компетентността на държавите членки, Европейската комисия трябва да каже, че подкрепя държавите членки, когато става дума за а, това а, да се предотврати някакво заболяване. Ние смятаме, че трябва да се повиши степента на вакцинация на децата, за да се защити по-добре общественото здраве. Ние, освен това, споделяме информация относно вакцинациите. Имаме обща рамка за действие, що се отнася до вакцинациите. Министрите на здравеопазването на ЕС приеха едно становище относно заболяванията, които могат да бъдат предотвратени чрез вакцинация. Имаме коалиция за целите на вакцинацията. Освен това, имаме и сътрудничество между различни учени, които се занимават с ваксините. Целта на тези учени е да се събират на конкретен форум и да обменят добри практики. На 12 септември тази година, съвсем скоро, комисията в сътрудничество с СЗО ще проведе конференция относно вакцинацията. Що се отнася до а, петицията а, от 2019 година, номер 0250, комисията иска да каже, че Европейската агенция по лекарствата прави оценка на ваксините и комисията винаги иска мнение от тази агенция преди да даде възможност съответната вакцина да бъде пусната на пазара, да даде разрешително за пускане на пазара. Благодаря. Сега имате възможност да се изкажете. Има ли желаящи депутати? Да. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вносителя на петицията за неговото посещение тук при нас. Аз мисля, че тези петиции подчертават една много тревожна тенденция, която наблюдаваме в цяла Европа. Както комисията каза, в много държави на Европа се наблюдава завръщането на болести, които се смятаха за изкоренени в Обединеното кралство в, в, през август имаше 230 случая на дребна шарка. Така че а, следствие на а, въздържанието на хората от вакцини заради съмнения за странични ефекти. През последните години, въз основа на медицински изследвания, които междувременно са опровергани от здравни инстанции, се разпространява информация, която плаши хората. Този вид дезинформация относно безопасността на ваксините продължава да се разпространява. Ваксините всъщност са средство за защита от болестите, но съмненията спрямо вакцинациите съществуват ендемично, като че ли само в развитите европейски страни. Редица вакцини, които са одобрени, се смятат все пак за небезопасни от родителите на малки деца заради риска, на който смятат, че подлагат децата си. Всеки родител иска да предотврати това. Така че нашата отговорност като политици е, в общественото пространство е да разсеем тези съмнения. Съжалявам, че съм малко остра в изказването си, но аз мятам, че ние носим отговорност е, спрямо обществеността когато разглеждаме подобни петиции, като тази в а, е, нашата комисия, да разсеем а, съмненията. И а, аз съм загрижена, защото наблюдавам тенденция не само в Европа, а и в други държави, като САЩ, например. Особено сред ползвателите на социални мрежи, където се разпространяват неверни твърдения и страшни истории за последиците от вакцинацията. Вакцинациите защитават населението от смъртоносни болести. Една част от тези болести би трябвало вече да са премахнати. Действително, политиката по отношение на вакцинациите е в правомощията на държавите членки. И аз не мисля, че трябва да поставяме под съмнение строгите критерии на някои държави членки по отношение на ваксините, защото режимът на допускане на лекарства до пазара е много строг и е резултат от анализи и изследвания които гарантират безрус, безопасността. Аз смятам, че трябва да се ползваме от експертното знание на комисиите по защита на потребителите и околна среда, те е, разискват въпроси от е, естеството на тази петиция, така че за нас това е възможност да закрием тези петиции. А от друга страна, смятам, че трябва да разсейваме е, погрешните информации, които се, са в обращение. Господин Яр, много благодаря. Ще използвам едно сравнение. В едно предаване се казваше, че въздушните възглавници в колите също са потенциална опасност, но никой не би, на никого не би хрумнало да ги премахне заради това така стои въпросът с вакцинациите, според мен. Съгласен съм с колегата Картан Дарлинг. В Европейския съюз има нужда от обща стратегия за вакцинациите, от строг режим за проверка на безопасността на медикаментите, които са в обращение. Трябва широката общественост да има доверие в действията на политиците. И, както каза моята колега, подобни петиции би трябвало да се прехвърлят на съответните комисии, за да могат с тях на помощ да бъдат приключени, закрити тези петиции. Действително, повече хармонизация на европейско ниво е много а, добра и в тази област а, би била много важна. Минути ал петиционарио, perché non c'è... Две минути за вносителят на петицията. Благодаря, госпожо председател. В документите, които сме ви представили, можете да намерите данни на организацията ИФА. Това е Италианската агенция по лекарствата. Не е информация на отделен лекар в някоя клиника, който е противник на вакцинациите. В Италия Въпросната агенция е установила редица вредни странични ефекти на ваксините. Комисията подчерта, че трябва да се противодейства на невярна информация в публичното пространство, но от друга страна трябва да гарантираме възможно най-висока степен безопасността, особено на малките деца. Така че, когато говорим за сигурност на ваксините, нашето желание е да се направи повече, отколкото до сега е направено. След като изслушахме вносителите, представителите на Европейската комисия, както и членовете на комисията Петия, предложението ни е да се изпрати тази петиция в комисията по околна среда ЕНВИ, за да може да бъде разгледана по същество и считаме, че сме приключили с разгледането на тази петиция Въз основа на това, което вече чухме и тъй като нямаме повече компетенции, за да продължим да разглеждаме тази група петиции. Съгласни ли сте? Чудесно! Благодаря много на вносителят на петицията от Италия. Сега продължаваме с следващата петиция, която е внесена от е, лице с полско граждано, е, подкрепена с два подписа от името на Асоциацията Правобрежа е, относно строежа на терминал за контейнери в зона от Натура 2000 в Полша. Вносителят съобщи, че не може да присъства, затова давам думата на Европейската комисия на господин Ожински. Благодаря, госпожо председател. Петицията говори за създаването на терминал за контейнери в Швиноушче в Западна Полша. Вносителя изпитва сериозни тревоги по отношение на изграждането на този терминал в зона от Натура 2000. Има и сериозни притеснения относно здравето на местното население комисията има информация, според която в момента става дума само за една концепция. Процедурата за издаване на разрешително още не е започнала. Ако пристанищните власти решат да осъществят този проект, ще трябва да се направи оценка на въздействието, което включва оценка на местата по Натура 2000, доколко те ще бъдат засегнати, ще трябва да има и публични консултации. Съответно, вносителя ще има право да заяви е, своето виждане – според националното законодателство, в някои случаи отделни лица могат да получат статут на заинтересована страна и да участват в процедурата. На този етап комисията не открива нарушения на европейското законодателство, що се отнася до този конкретен проект. Благодаря. Сега депутатите от комисията имат възможност да, да се изкажат. госпожа Жданока. Надявам се, че вносителя гледа дебата по интернет. Той не присъства в момента. В началото искам да благодаря за това, че насочвате вниманието към този проблем на ранен етап. Комисията заяви, че по-настоящем няма нарушаване на законодателството. Добре е обаче, че чуваме за проблема на ранен етап. В моята страна Латвия на брега на Балтийско море има подобен проект също в зона защитена по Натура 2000 и става дума също за терминал за контейнери – много е спорно дали трябва да се строят подобни терминали в такива зони. Аз бих предложила тази петиция да остане отворена. На лице са всички признаци, че няма да се направи оценка на въздействието. Може би властите ще направят всичко възможно да няма овоз. Имаме подобни примери от миналото. Мисля, че е добре, че има такава петиция. Можем да помолим от комисията да се обърнат към полските власти и да им кажат, че трябва да се спазват европейските директиви, европейското и националното законодателство, освен това. Перфекто. Алген маш? Чудесно. Има ли други желаящи? Питър Яр. Аргументацията на колегите ми не беше погрешна. И аз смятам, че петицията трябва да се остави отворена. И според мен комисията трябва да следи развитието на проекта, който за сега се намира на етап планиране. Подобни големи проекти трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира правилността на всички процедури. Това е първото ми предложение. Комисията да следи развитието на проекта от друга страна, вносителят на петицията в случай, че е установено някакво по-сериозно нарушение, може повторно да внесе информация или петиция. Така че при нужда още веднъж да можем да разгледаме тази петиция, за да не пропуснем такъв въпрос. Така че за мен това е компромисното решение да оставим петицията отворена и да определим някакъв срок за преразглеждането на петицията, за да не трупаме така наречените спящи петиции, спящи красавици. И се надявам комисията да е съгласна с мен. I think we're happy uh, to keep it open. Да, нямаме нищо против да остане отворена петицията. Приключваме предложението на комисията да остане отворена тази петиция. Бихме искали да изпратим писмо до постоянното представителство на Полша, информирайки за поставените в петицията въпроси и да изразим също нашето безпокойство през август беше взето решение от Полския парламент за разширяване на терминала за контейнери. И това е обекта на петицията. След като получим информацията от полските власти, ще направим нов преглед и след това ще решим дали да приключим тази а, петиция или не. Ще поискаме актуална информация от Европейската комисия по проекта. По отношение на взетото от полският парламент полския парламент решение за разширяване на контейнерния терминал. Така ще процедираме. Продължаваме с следващата петиция. Но тъй като малко избързахме с разглеждането на предишните, още не зная дали е пристигнал вносителят Оливер Штайнер. Не. Има ли някой по следващата петиция? Не, няма. В такъв случай ще направим кратка пауза. Los servicios de la Cámara. Секретарията ми казва, че тази сутрин господин Штайнер е казал, че няма да може да присъства днес след обед. Ако желаете, можем да продължим с разглеждането на тези петиции. Това са петиция 2553 от 2014, внесена от господин Людвинг Майер с германско гражданство относно митопластмасовите частици и наночастиците петиция 663 от 2015 е, Оливер Штайнер с германско гражданство относно процедурата за създаване на система за пречистване на всички европейски пречиствателни станции на филтриране на пластмасови микрочастици. Петиция 783 2015 внесена от лице с германско граждано относно забраната за козметични продукти, съдържащи пластмасови микрочастици. Също петиция 793-2015 година от Оливър Штайнер с германско гражданство относно забрана на пластмасови микрочастици и козметич... козметични продукти, туалетни принадлежности и облекло. Също Последната петиция 695 от 2018 година, внесена от лице с германско гражданство относно пластмасови микрочастици, твърдите биовещества, използвани в селскостопански торове футайки от отпадъчни води. Тъй като вносителят не е тук, даваме думата на представители на Европейската комисия на господин Кобе и Павло Десилва. Кой ще бъде пръв? You, Благодаря, госпожо председател. Ще започна с отговор, актуализиран отговор към петиция 2553 от 2014 година. Става дума за забрана на микропластмасите и микрочастиците. Пластмаса става дума за принципа на предпазливост и факта, че тези пластмаси могат да имат отрицателно въздействие върху околната среда. Комисията даде отговор през 2016 година, сега актуализираме нашия отговор. Що се отнася до наночастиците, всъщност ние ги наричаме наноматериали. Това са частици, които са по-малки от 100 нанометра – това е определението в препоръката на комисията за определението на наноматериалите. За тези материали комисията е направила цялостна оценка още през 2012 година. Целта на оценката беше да се прецени дали регулаторната система е добра. Идентифицираха се мерки, които трябва да бъдат предприяти. Те са уместни, но трябва да бъдат променени, тъй като има много специфични черти е, у наноматериалите като химически вещества. От тогава насам, откакто комисията даде отговор, комисията е, финализира работата по техническите анекси. Това е основното законодателство, знаете, за РИЧ става дума. Има сега конкретни разпоредби, по силата на които се гарантира, че оценката на въздействието, която се прави за всички вещества, произведени, използвани или внесени в Европейския съюз, вещества, които са наночастици, за всички тях трябва да се гарантира, че се следват изискванията по силата на РИЧ. Има регламент 1881 2018 година. Той беше прият миналата година и ще влезе в сила на 1 януари 2012 година, казва оратора. Вероятно се има предвид 20 година. По силата на този регламент всички, които са регистрирали химични вещества в миналото, всички оператори, които са го правили, трябва да преразгледат своите досията и ако има наночастици, с които те се занимават, те трябва да включат конкретна информация за тях. Тези промени, включително а, и специфичните изисквания в други форми на законодателство, за козметика, храни и така нататък, според нас дават достатъчно добра защита спрямо потенциални рискове, що се отнася до производството на наноматериали. Естествено, ние ще направим преглед на прилагането на регламента РИЧ след 2020 година и ще реагираме според резултатите. Що се отнася до микрочастиците, микропластмасите, Всъщност това са частици, които са по-малки от 5 нанометра и които съдържат полимери. Те са обект на сериозен дебат на европейско ниво. Комисията вече няколко години работи по този въпрос и се опитва да се здобие с информация, за да може да се направи информиран избор относно необходимите мерки за управление. Сега ще говоря само за мерките за управление, които са насочени към онези микропластмаси, които са преднамерено произведени. Що се отнася до околната среда, те са само малка част от наличните микропластмаси. Естествено, те могат да окажат въздействие върху здравето на хората. Колегата пък ще ви даде обща информация за микропластмасите и така наречените непреднамерени източници. Има обаче преднамерени източници. Според някои оценки 36 000 тона годишно микропластмаси преднамерено се изпускат в околната среда. сега има ограничения спрямо тези микропластмаси. Комисията поиска от Агенцията по химикалите да подготви досие по темата. В момента то е обект на публични дебати. Те трябва да приключат до 20 септември. Така нареченото рестриктивно досие или досие за рестрикции се обсъжда и в различни комитети, социалния и економическия комитет, комитета за оценка на риска. Планираме тези комитети да дадат своите становища до началото на следващата година. След това комисията ще разгледа тези становища и възоснова на написаното в тях ще направи предложение за ограничение на онези микропластмаси, които се изпускат в околната среда преднамерено. Тези микропластмаси се споменават по един общ начин в досието за ограничение. Много често тези микропластмаси се изпускат сами или в рамките на смеси и оказват въздействие върху околната среда. Има редица сектори, които могат да допринесат за нещо подобно. Тези сектори се описват в отделните петиции, например изкуствените торове. Може да има и някои типове обвивки, които а, са съставени от микропластмаса или съдържат такива. Всички сектори ще бъдат обект на отделно разглеждане, защото процедурите отнемат различно време. Биха могли да отнемат различно време. Говоря за сектора на козметиката, различни типове козметика, някои производители на торове, на седалки, които са с конкретно покритие, тапицерия и така нататък. Оценките продължават. Ще дам думата на колегата да ви каже няколко думи за другия тип микропластмаси. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на вносителите за това, че насочват вниманието към този проблем. Знаете, че стратегията за пластмасите беше представена през януари 2018 година. Там се говореше конкретно за проблема с микропластмасите. Целта на стратегията беше да се откликне на притесненията на гражданите, на учените относно проблемите, които създават микропластмасите. В своята стратегия комисията иска да реши проблема с този тип микропластмаси. Има микропластмаси, които се появяват преднамерено или се добавят преднамерено и има такива, които се добавят непреднамерено. Когато става дума за непреднамерено добавяне, става дума основно за текстилни продукти, за някои защитаващи пелети и така нататък. Що се отнася до микропластмасите, които се изпускат в околната среда поради използването на текстилни продукти, това е една от основните теми в петициите, които разглеждаме. Има различни действия, които се предприемат. Ще започна с едно споразумение, хоризонтално по своя характер, което беше направено с оглед и в рамките на няколко срещи, които бяха проведени между заинтересованите страни. Това споразумение е, в момента води до опити за наблюдение на частиците микропластмаса в текстилните продукти. Има опити да се стандартизират е, процедурите, да се създадат стандарти относно изпускането на микропластмаси, що се отнася до законодателството за питейната вода. Знаете, че неотдавна приключи на първо четене преразглеждането на директивата за питейната вода. Предвиждаме държавите членки при конкретни условия да наблюдават е, количеството микропластмаси в питейната вода. Комисията е, премисля в момента дали да преработи директивата за водите в е, градски условия и някои отпадни води. Там също ще разгледаме проблема с микропластмасите. Комисията вече работи по преработката на тази директива, приспособяването и към новите условия. Ще обсъдим заключенията, до които ще стигнем. Подкрепяме научната дейност в тази област. Има няколко проекта, които се финансират от различни инструменти на Европейския съюз. Например, проекта Клинси, проекта Life Pro Mermaids и други. Целта е да се намерят решения относно това как да се избегне изпускането на микропластмаси в околната среда. Комисията поставя акцента най-вече върху инсталациите за пречистване на отпадни води. Комисията ще наложи на тези инсталации задължението да разполагат с филтри, които да премахват микропластмасите и освен това ще има и задължения за пречистване на заразените или замърсените води. Ще има поручване по въпроса. Комисията предпочита да се намерят решения, които са малко по-нагоре във веригата на стоеността. Какво означава това? Тези инсталации за пречистване на отпадни води са е, към края на веригата и изискванията ще бъдат свързани с много сериозни разходи. А ние предпочитаме да се намерят други решения. Идната година ще започнем едно проучване, което ще се вземе с намирането на технически решения за проблема с микропластмасите. Благодаря. Сега членовете на комисията имат възможност да вземат думата, кой желая. Господин Салива. На първо място тази тема е много важна. Това мнение беше изразено от много европейски граждани. И сега всички политически партии в Европейския парламент са единодушни, че трябва да се предприемат действия за защита на климата. Темата с микропластмасите е много важна и обект на критика от страна на гражданите. Затова е много важно да се проведе изслушване по този въпрос в началото на 2020 година. От гледна точка на институциите има много действия. През септември ще се а, приеме стратегия за пластмасите, която до 2030 година ще регламентира употребата и рециклирането на пластмасови опаковки. Също, в същото време ще се ограничи влагането на пластмасови микрочастици в козметични продукти. В същото време е, ще се обсъди непреднамерените източници на микрочастици от текстил, гуми и други източници също така предстои забрана на разградимите при окисляване пластмаси, защото този вид също така се разгражда до микрочастици и замърсява океаните. Всичко това са петиции и въпроси, които са оставени отворени. Mein Kollege hat den Sachverhalt richtig geschildert. Моят колега правилно описа нещата. Присъединявам се към него. Аз мисля, че всички изслушвания трябва да проведем заедно с Комисията по околна среда, защото колегите се занимават с всички тези въпроси, така че аз пледирам винаги да организираме изслушвания заедно с комисиите, които отговарят по същество. Междувременно, ако има нова информация от страна на вносителите на петиции, трябва да я получим, но има много усилия от страна на Европейската комисия да се предприемат стъпки, свързани с замърсяването от пластмасови микрочастици. Тъй като няма други желаящи да взема думата, ако сте съгласни, предложението ни е да остане отворена петицията, след като изслушахме депутатите. Освен това, да поискаме актуал, актуална информация от комисията относно директивата за обработка на битовите отпадни води, както и да се проследят резултатите от конференцията която беше проведена през ноември 2018 година, да се следи също изпълнението на стратегията за пластмасите. След като изслушахме председателя Фондерлайн, тя също подчерта, че ще има инициативи по отношение на пластмасите за еднократна употреба. Така че това е актуална петиция можем да организираме съвместно слушане заедно с ЕМБИ, за да разгледаме по-задълбочено този въпрос. Това, ако сте съгласни, ще бъде предложението на председателството. Сега стигнахме до 14-та точка. Носителите не са тук, е, няма да присъстват. Господин Да Силва ще отговори по тази петиция, ако координаторите от политическите групи считат, че е удачно, можем да продължим по тази петиция. Ако някой знае, че има депутат, който би желал да присъства или да представи своето виждане по тази петиция, тъй като сега малко избързваме с времето. Ако някой е искал да се изкаже, ще ни каже тук на председателството на комисията, че сме избързали, не сме му дали възможност да се изкаже. Защото депутатите знаят ориентовачно в кой момент ще се разглежда интересуващата ги петиция. Така че питам координаторите в залата, дали да направим пауза и да започнем в и 30 или пък да продължим с разглеждането. Вносителите няма да присъстват, така или иначе. Имаме представител на Европейската комисия. Какво предпочитате? Конрадо Маца тук ли е? Добре, можем да продължим. Съгласни ли сте? Да? Може би ще трябва да спрем преди следващата петиция, тъй като се очаква присъствието на вносителя. Нека да разгледаме тази петиция. Петиция 349-2018, внесена от лице с германско гражданство от името на Иден Шмейде Майнц относно прилагане на законодателство по отношение на използването на пластмаса. Петиция 191-2018 година, внесена от лице с германско гражданство относно намаляване на пластмасовите отпадъци. Петиция 758 от 2018 година, внесена също от граждане с британско гражданство относно производството на пластмаси и подобряването на кръговата економика. Вносителите, както вече казах, няма да присъстват. Давам думата сега на господин Дасилба от името на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на вносителите тези петиции искат е, действия да бъдат предприяти от страна на Европейската комисия. Комисия 191 счита, че са необходими правни мерки относно пластмасовите отпадъци. Комисията считаме, че е на прав път, е, тъй като стратегията за пластмасите определя каква е визията ни за сектора на пластмасите, за да бъде по-устойчив, по-конкурентоспособен, разглежда по различен начин въпросите, свързани с замърсяването на морските пространства от пластмаси, прилагането на мерки. Някои от тях вече се прилагат в рамките на стратегията за пластмасите, свързани най-вече с замърсяването от пластмаси. Искам да припомня ограничението на микропластмасовите частици, за които току-що говорихме, също директивата за пластмасите за еднократна употреба, както и риболовните уреди. Тази директива определя амбициозни цели в различни сфери. Например, има цели за събиране на 90% на всички пластмасови бутилки, намаляване на съдържанието на пластмаса в опаковките с 25% до 2025 и 30% е, до 2300. Не пластмасови альтернативи за опаковки съществуват вече на пазара. И затова считаме, че тази директива ще е, допринесе е, за изпълнение на стратегията за пластмасовите и вярна стъпка. Поставяме си също амбициозни цели в анекста 3 до 2025 година 10 милиона тона пластмасови отпадъци да бъдат вложени в нови продукти. Тази процедура върви, както вероятно знаете, на 20 тази този месец Съюза за кръгово използване на пластмасите ще обяви как ще постигне тази цел за рециклиране. Това е важно не само за индустрията, не само за намаляване на емисиите на въглероден диоксид, тъй като рециклирането е много по-добър вариант, отколкото произвеждането на нови пластмаси чрез използване на твърди горива. Ако дадем някаква стойност на пластмасите, хората няма да изхвърлят този продукт. Така че мерките са амбициозни. Считаме, че сме на верен път, тъй като навсякъде по света държавите следват примера на Европейския съюз. Няколко държави вече подготвят или са приели стратегии в областта на пластмасите, други държави разглеждат въпросите, свързани с пластмасови изделия за еднократна употреба. Например, Канада представи свое предложение за законодателен акт относно пластмасите за еднократна употреба, следвайки примера на Европейския съюз. Така че ние поставяме желоните, поставяме стандартите, които се следват от други държави институции. Например, ЮНЕП също излезе с декларация за пластмасите за еднократна употреба и за пластмасите. Базовската конвенция също предприе мерки, свързани с пластмасите. Благодаря ви. Господин Конрел Маца. Леонардо, извинете. Аз ще говоря по точка 15. И петиция 0758 заедно. Така че, може би да се изкаже по-късно. Okay, let's do it in the next petition. Perfect. Добре, ще ви слушаме по следващата петиция. Микрофонът на оратора е изключен. I am sorry, I'm sorry. Има ли някои от членовете на комисията, които искат да вземат отношение по тази петиция? Господин Яр. Единственият въпрос е дали да закривам петицията или оставим отворена. Има достатъчно инициативи, които са предприяти от комисията. Това стана ясно. И по цял свят се подготвят мерки. Така че за мен има две възможности. Не знам какво ще решим. Да затворим или да оставим петицията отворена. Съгласен съм с колегата, че много неща са направени, но може да се направи много повече за опазване на климата по отношение на използването на класмасите. Добре, предложението на председателството, като имам предвид е, предложените мерки за, от комисията през последните години за устойчиво използване на пластмаси и пластмасови изделения, за намаляване на пластмасовите отпадъци. Европа, Европейския съюз е лидер в световен мащаб е, Предложението на председателството за това е да, продължи, да приключим разглеждането на тази петиция. Съгласни ли сте? Чудесно. Тогава преминаваме към следващите петиции. Бях информирана, че вносителят е тук. Петиция 1013 от 2018 от Алесандро Джованети с италианско гражданство относно използването на един единствен материал в упаковките на продукти в супермаркетите. Петиция 82-2019 от Елена Михайла Бледея с румънско гражданство за по-добро използване на найлоновите упаковки. Алесандро Джовани като вносител е тук. Доколкото знам, вие имате презентация PowerPoint, но разполагате с 5 минути. Разполагате само с 5 минути. Благодаря на тази комисия, че прие моята петиция. Знаете, че Европейският съюз, Европейският парламент работи за е, спазването на законите, които са от полза за околната среда и е, хората. Какво ще стане в отделните държави членки, за да намалят отпадъците и да подобрят рециклирането? Сега всяка държава решава как, в какъв да бъде цикъла на рециклиране. Опаковките в дистрибуторската мрежа все още се използват. Затова вие трябва да се намесите, за да се реализира промяна, като започнем от големите корпорации. И като се обърне внимание на използването на изделията, а не на техният вид. Що се отнася до бързо развалящите се храни, Два материала могат да се, разбе, да се а, допуснат. Но трябва да се използва еднакво оформление, което да е разбираемо за всички, тъй като понякога рециклирането може да доведе до грешки. Ние вземаме като а, пример закуски за децата, които, при които се използват за опековки, пластмасови кути, кути от хартия. И така за две минути се изхвърлят много пластмаси, много хартия. Всеки може да каже кой от тези материали е необходим и кой може да бъде рециклиран. Трябва да се намери решение. трябва да познаваме всички продукти, преди да ги изхвърлим. Има лоши примери за дизайна на опаковките, което засяга и понякога цената на продукта, което не винаги е оправдано. Опаковането на пресни плодове в пластмаса е нещо неразбираемо. Това е друг пример. Има два различни вида пластмасови бутилки, които са изготвени от различни типове пластмаси, което води и разлика в цената, така че за какво плащаме, за продукта или за опаковката. Ние искаме да се ускори процедурата в всички държави членки, да се намалят опаковъчните материали. Нека да улесним нещата. Не разполагаме с много време. Благодаря ви. Сега ще дам думата на представителя на комисията на Леонардо Маса. След това и ще разгледаме също петиция 758 от 2018 година. Тя се включва към този набор от петиции, който разглеждаме в момента. Да, действително, аз говоря за тези три петиции. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. Наблюдението на комисията по тези три петиции е следното. Става дума за превенция на генерирането на нужни отпадъци, подобряване на дизайна на пластмасовите опаковки, също и тяхната преработка, след като приключи използването им. В голяма степен всичко това е хванато в законодателството на Съюза. Е, има редица инициативи, които са в ход. Ключова от тях е е тази, която беше спомената, а именно Европейската стратегия за пластмасите и кръговата економика, прията през месец януари 2018 година. Що се отнася до пластмасовите опаковки, до 2030 година всички пластмасови опаковки, които се пласират на пазара, трябва да бъдат повторно използвани по един ефикасен по отношение на разходите начин. Така че имаме широка законодателна рамка. Основен инструмент от 1994 е, година е директивата за опаковките. Целта е да се намалят отпадъците от е, опаковки, като се наблегне на повторната им е, употреба или рециклирането им. Миналата година бяха предприяти мерки за подобряване на целите за рециклиране на някои материали, най-вече за пластмасите. Целта тук беше завишена двукратно. При последния преглед комисията получи задачата да види доколко изпълними са изискванията по отношение на опаковките, преди те да бъдат пуснати на пазара на Европейския съюз. От нас се изисква да ги укрепим, що се отнася до повторната им употреба и да насърчим висококачественото им рециклиране. Това са съществени изисквания, които са включени в директивата, но те не са достатъчни, за да гарантират по-рециклируеми опаковачни материали. Сега трябва да видим как тези основни изисквания, заложени в директивата за опаковките, могат да, да бъдат е, подсилени. На базата на това комисията ще изготви предложение да се разгледат отново тези основни изисквания и може би до края на 2020 година да излезе с ново предложение. Един от вносителите също говори за нуждата от по-добро етикетиране на опаковките, за да могат потребителите да знаят по-добре по какъв начин да се освобождават от тях – тук трябва да подчертаем, че директивата за опаковките изисква от държавите членки да направят така, че потребителите да получат достатъчна информация как да се освобождават от опаковките, включително за системи за връщане, за събиране на опаковки, както и ролята им като потребители за повторно използване извличане на материали от опаковките, рециклиране. Също ще се работи в бъдеще за подобряване на дизайна на опаковките. При последното преразглеждане на рамковата директива за отпадъците имаше внесено изискване да се модулират таксите, които трябва да се плащат от производителите за рециклирането на опаковките им, след като приключи тяхното използване. Освен това, да се обърне внимание на това, доколко лесно могат да се рециклират тези отпадат, опаковки. Комисията изготвя насоки към държавите членки, които ще бъдат изложени до края на тази година. И още една инициатива, която отива по-далече от въпроса за опаковките, но и има отношение, що се отнася до рециклируемостта на опаковките. Става дума а, за Алианса за а, кръгово използване на пластмасите. Тук са включени организации по цялата верига а, на пластмасите. Този съюз края на този месец ще представи и приеме своя декларация, където ще изложи основните се виждания за по-рециклируеми пластмаси в Европа и какви действия да се предприемат, включително и по отношение на дизайна на продуктите, предвидени за рециклиране. Ние подкрепяме този алианс чрез договор с съвместния научно-изследователски център, що се отнася до дизайна на рециклируеми продукти. Комисията отговаря на исканията, залегнали в петициите, чрез законодателни мерки, както и политическата рамка, която цели да даде стимули за подобряване на дизайна на опаковките – ние продължаваме а, с преразглеждането на съществените изисквания към опаковките, както а, и определенето на а, такси за рециклирането на опаковките, които се налагат върху производителите. Целта е да се подобри дизайна на продуктите в бъдеще и да се предотвратява генерирането на отпадъци. Благодаря ви. Сега членовете на комисията имат думата. Господин Салиба има думата. Чуваме, че проблема се решава само частично, не напълно. Всъщност, мнозинството от европейските граждани са фрустрирани, объркани са. имат конкретни виждания гражданите относно опаковките от пластмаса. Поради всичко това аз предлагам тази петиция да не се затваря. Госпожа Еви. Благодаря, госпожо председател. Съгласна съм с колегата. Мисля, че тази петиция трябва да остане отворена. Защо? Защото това е важен въпрос и защото темата трябва постоянно да бъде обект на разглеждане. Европейските институции трябва да обърнат повече внимание на този проблем, да направят по-голям брой анализи. Беше казано, че вече има някои инициативи. В идните няколко месеца очакваме важни стъпки, например по отношение на директивата за пластмасовите отпадъци относно разширената отговорност на производителя, ще има други мерки и така нататък. Мисля, че трябва да продължим да обръщаме внимание на тази тема и мисля, че тя трябва да бъде основен приоритет за нас. Пластмасата е тема, която вълнува страшно много хора и освен това тук има хоризонтален характер на проблема, защото много различни други области са засегнати поради проблемите, които се създават от пластмасата. Искаме да обърнем внимание на всички тези области. Тук в парламента, например, се премахна използването на пластмасови бутилки, но има още много неща, които могат да се направят. Затова мисля, че текста трябва да остане отворен. Петицията имам предвид. Има ли друго искане от групата на НП? Ще дам сега две минути на вносителя. Ако желая, разбира се. Искам да ви благодаря. Чухме, че имате много работа. Акцента все още не пада върху проблема, за който аз говоря, а именно проблема с пластмасовите отпадъци. В Белгия съм от ден-два. Разбрах, че пластмасата тук не се рециклира пластмасата, която се използва в баровете, например, по никакъв начин не се рециклира или оползотворява. Това е много странно. Просто не разбирам защо държавите членки не следват европейските директиви. Надявам се, че ще намерите решение на проблема максимално бързо. Благодаря. Предложението ни е да оставим отворени, отворен тази петиция. Европейския парламент вече прие резолюция на 13 септември 2018 година относно Европейската стратегия, стратегия за пластмасите и за кръговата економика. Беше казано от комисията, че трябва да се направи преразглеждане на изискванията към дизайна за опаковките. Така че ще оставим тази петиция отворена и ще следим как се прилага стратегията за пластмасите, както и на директивата за намаляване на въздействието върху околната среда на някои продукти от пластмаса. Преминаваме към следващата точка. Петиция 11-24 от 2018 година, внесена от лице с полско граждано, подкрепена с два подписа относно командното отношение към медоносните пчели. Вносителят нямаше възможност да участва в заседанието на комисията, за това ще дам думата на представителя на Европейската комисия на господин Денис Симонин. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на френски. Отговорът на Европейската комисия включва доста точки. Те са в компетенциите на различни служби. Ще направя синтез, за да упростя нещата. Що се отнася до поменното отношение към медоносните пчели, не съществува конкретен текст. Законодателството за хуманното отношение към животните се фокусира най-вече върху гръбначните е, животни е, и има, е, тъй като се счита, че те са чувстващи същества. Останалото е в компетенциите на държавите членки. Това е в общ план. Има някои мерки, които са включени в е, различни политики, като общата селскостопанска политика, например национални планове е, за пчеларите, за подкрепа на пчеларството, за съфинансиране на национални програми за защита на пчелите. Тук са включени някои въпроси, свързани с е, тяхната закрила и с управлението на пчелите. Тези национални планове се утвърждават от Съюза и финансират от Съюза. В общ план в ОСП се извършват доста мерки, които могат да благоприятстват пчелите. Например, по първият стълб по екологичните мерки относно пасещата, защитата на биологичното разнообразие, защитата опазването на въздуха и прочие. Тоест, се обръща внимание биотопа на пчелите, не само на домашните пчели, но това допринася и за тяхната защита. Следващ аспект се отнася до мерките в рамката на развитието на селските райони. Тук има мерки за закрила на опрашителите. В рамките на екологичната политика има програма, инициатива, която беше прията през юни 2018 година относно дивите опрашители. Това не е конкретно мярка за медоносните пчели, но тук се включат мерки, които се отнасят за тях, например разумно използване на пестицидите, недопускане на инвазивни видове, на вредители и прочие. Има около 30 действия, които се управляват от Генерална дирекция по околна среда. В заключение, в рамката на Генерална дирекция СНТ има режим на защита срещу специфични за пчелите заболявания – Що се отнася до вноса или при внасянето на такива заболявания отвъд територията на Съюза или на размяната на пчели между държавите членки. Мерките, които са прияти, от страна на Съюза за медоносните пчели се отнасят и за дивите опрашители и за сега те са в правомощията на държавите членки. При реформата на ОСП е възможно да има укрепване на мерките в националните програми за защита на пчеларството е, или пък в рамките на екологичните мерки в рамките на ОСП, което да допринесе за по-добра закрила на пчелите. Благодаря ви. Благодаря. Сега членовете на комисията имат възможност да се изкажат. Има ли някой, който иска да вземе отношение по тази петиция? След като изслушахме след като се запознах с искането на вносителя, след като изслушах комисията, където беше казано, че няма конкретни мерки. Има мерки в по-общ план, но няма конкретни за медоносните пчели мерки и че в бъдещето ОСП могат да се предвидят мерки за защита на сектора на пчеларството. Затова нашето предложение е да остане отворена тази петиция, да изпратим тази петиция на комисаря Хоган, който отговаря за селското стопанство и развитие на селските райони. Освен това да поискаме доклад от страна на комисията Агри. Ако нямате нищо против, това ще бъде нашето предложение. Сега преминаваме към следващата петиция номер 611 от 2018, внесена от Исмил Ханчес Кастио с испанско гражданство от името на Комите Провинциал ПСО Севия относно митото на САЩ за зрели маслини от Испания. Вносителят е тук. Добре дошъл. Разполагате с 5 минути, за да изложите вашата петиция. Не е включен микрофонът на оратора. Секторът на производството на маслини около Севиле дава работа на 10 500 души. Това е доста необлагодетелствен сектор. Работещите в него вече от години страдат от ситуации има неспазване на колективните трудови договори, има несигурни работни места и те плащат сега и за последиците от налагането на непрофесионално високи мита върху зрелите маслини, изнасени от Испания към САЩ. Бяха наложени компенсаторни мита, които възлизат до 34,75% в случая на черните маслини което доведе до спад на износа с 42,6% между януари и ноември 2018. Що се отнася до обема от 27,7 милиона тона, спадна износа на 14,9 след въвеждането на окончателните мита през август на 2018. Има спад от 60% от 11,2 милиона тона на 4,4 милиона, т.е. 6,8 милиона тона по-малко. Боим се, че ще се загуби на практика целият пазар и то така прогресивно. През този период и износа на останалите държави, като Марокко или Егип, които изнасят за САЩ, е нараснал с 70,7% от 3,4 на 5,9 милиона тона тези мета, които са несправедливи, несъразмерни от страна на САЩ, е удар не само срещу Испания, към цялото ОСП. Организацията, Световната търговска организация създаде комисия, която да разгледа законността на наложените мерки от САЩ срещу вноса на черни маслини от Испания. Вече година и половина се дебатира, но нека да не се залъгваме. Това е сложен, дълъг процес, а междувременно стотици хиляди работещи в този сектор в Севилия и в околността плащат последиците. Правителството на САЩ продължава да твърди, че субсидиите по ОСП, които получават производителите на черни маслини, противоречат на стандартите на Световната търговска организация. И това може да се превърне в прецедент за всяка друга държава, която изнася продукти. Европейския съюз за това трябва да защити маслините срещу наложените мита от САЩ, тъй като администрацията на Трамп вреди на този сектор и на ОСП като цяло. Затова Европейския съюз трябва да бъде максимално единен от да обхване всички селските стопани, администраторите, синдикатите, работодателите и трябва да се действа също толкова категорично, както на времето по отношение на стоманата и алуминия. И докато не се примахнат наложените мита, Европейския съюз трябва да подготви компенсаторни мерки да подпомогне сектора на производството на маслини, тъй като работещите в тези, този сектор плащат последиците. Трябва да се търсят и нови пазари за тази качествена продукция, за да могат да се преодолеят економическите загуби на производителите от региона на Севилия. От 2000-та година има цяла мрежа от различни фирми, тези, които обработват, които произвеждат бетони, които приготвят етикерите и прочие. Всички те са засегнати. В заключение, ако тази, този въпрос не се реши, трябва да се поставят по въпроса всички отношения с правителството на Трамп, което да включи и отбраната. В Европа има 342 военни инсталации, пет от които са в Испания, по-точно в Андалусия най-вече в Арахал. Има и военна база в Морон. Сега ще дам думата на комисията. Има двама представители на комисията. Госпожа Кородима. Госпожа Кородима има думата. Господе Павон, добре. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на господин Санчес за изложената позиция. Тази петиция е подадена преди година и половина и от тогава обсъждаме въпроса в комисията и в Европейския парламент. Комисията споделя повечето от вашите възгледи. И в връзка с това трябва да си дадем сметка, че имаме работа с администрацията на Тръмп. Тя предприема множество рестриктивни мерки не само спрямо Европейския съюз, а и спрямо други търговски партньори. Разследването, което предприехме, не беше никак просто. Моите колеги са опитни в разследванията, но специално от това беше сред най-сложните. Американската администрация поиска от нас огромно количество информация при невъзможни за спазване срокове. И въпреки, че Европейската комисия добре се координира с а, властите в а, Мадрид и местните власти в а, Севия. Въпреки всички тези усилия, администрацията на Тръмп реши, че все пак ще наложи тези мита. Искам да кажа само, че комисията положи много а, усилия, но освен това включихме и посланника на Европейския съюз в а, Вашингтон. Той написа официално писмо а, на съответните компетентни власти в Министерството на земеделието на САЩ, подчертавайки рисковете. И а, вие Знаете, че Европейския съюз не е единствената формация, която субсидира екологични мерки в, световен мащаб. И всъщност цялото това разследване показа, че САЩ действа в собствен ущърп. А, комисарят а, Холган също се включи, за да спрем тези а, мерки. В крайна сметка не успяхме. А, засегнати са, освен преките производители а, на маслинови продукти в Севия. Също така се поставя под съмнение и цялото ОСП. И субсидиите за екологизация, различни други мерки могат също така да станат причина за налагането на по-високи мита и антидъмпингови мита. И по тази причина тази тема беше сред водещите приоритети за целия колеж от комисари. Вие очаквате компенсация за този сектор. Ние разгледахме доколко точно е пострадал сектора. Не само производителите, а и износителите. И една мярка, която предприехме е следната. Знаем, че Испания е загубила пазара си в САЩ за зрели маслини, не и за зелени, но ние предприехме мерки е, за насърчаване. Е, тези мерки на 75% са финансирани от е, европейски средства. И това са информационни кампании за американските пазари за следващите две години. А, освен това се мъчим да намерим альтернативни пазари а, в рамките на или извън Европейския съюз. И испанските производители също така трябва да разгледат различни възможности за развитие по двата стълба на ОСП. А, те могат да получат субсидии посредством програмите за развитие на селските региони за сектора това ще бъде възможност да получи поне минимална помощ и 200 000 евро може да получи всеки засегнат производител в рамките на следващите 3 години а, Испания може да предложи тази помощ а, дори без а, а, да с, има а, одобрението на комисията специално по този въпрос. А, повдигнахте въпроса за а, компенсации а, и по-скоро за пазарни мерки в рамките на ОСП разгледахме и тази възможност. И разглеждайки възможностите чрез пазарни мерки да, да компенсираме производителите, тук европейското законодателство е пределно ясно. Не може да се предвижат пазарни мерки за сектор, въпреки че а, испанските производители са били пряко засегнати. А, но законът не позволява компенсация под формата на интервенция на пазара. А, освен а, популяризацията, а, разгледахме и други мерки и а, за повече информация ще дам думата на моите колеги Еми и Аркадиус Ланге. Както моя колега от Генерална дирекция Агри спомена, в хода на разследването работихме в тясно сътрудничество с испанските власти. В отговора ни на тази петиция ние а, споменаваме а, нашето а, искане за консултации с, с САЩ в рамките на СТО. Постигнахме и а, стъпка по-нататък а, и се обърнахме към тънела, панела на СТО. А, там очакваме действия в най-скоро време поискахме проверка на съвместимостта на мерките от страна на САЩ с правилата на СТО. И а, тук а, а, има нещо, което а, много ни притеснява, а именно а, в рамките на СТО държавните преките помощи могат да бъдат а, причина за ответни мерки. Законодателството на САЩ предпоставя, че печалбата ще се пренесе от производителите върху износителите. В рамките на помирителния процес се подготвяме за дълго обсъждане на проблема но това е въпрос, който засяга както испанските производители, така и общата съскостопанска политика. Сега дам думата на господин Салива. С микрофон, моля. Това, на което ставаме свидетели, е агресивна и протекционистична стратегия от страна на САЩ. Както и вносител на петицията каза, мерките от страна на САЩ са абсолютно непропорционални. Резултатът от тези мерки беше споменат в, революция, в резолюция на парламента. А, там се казва, че загубите за сектора са около 700 а, милиарда и а, могат а, да бъдат а, опасен а, прецедент, създаден от САЩ, така че а, подобни мерки да се предприемат и от други държави, членки на СТО. А, това може да застраши общата съскостопанска политика на Европейския съюз. И за това трябва да подпомогнем по всякакъв начин земеделския сектор в Европейския съюз от една страна, от друга страна трябва да изследваме всички възможности за компенсиране на земеделските стопани, пряко засегнати от агресивните а, стратегии в земеделието. Господин Сойдо от НП, благодаря. Искам да благодаря за доклада от страна на Европейската комисия от името на НЕП. Съм съгласен с вносителя, че новите мета наложени от САЩ върху вноса на зрели маслини от Испания е нещо, което вреди сериозно на Испания. Знаете, че Испания произвежда най-много трапезни маслини в света. И Андалусия е отговаря за 80% от производството за цяла Испания. Севия, Кордоба, Малага и Касере са най-засегнати. Повече от 35 милиона са загубите Сигурно през тази година тези загуби ще са още по-високи. Има повече от 10 000 работни места, които са пряко или косвено свързани с това производство. Има заплаха за този сектор, но не само това. Не се отнася и само за заплаха срещу Испания. Тези мита, наложени от администрацията на САЩ, поставят под въпрос всички помощи по ОСП. Е нещо, което се признава и подкрепя от Световната търговска организация. Тоест, това е експеримент, който може да има ефект върху цяла Европа. В заключение, ние искаме съвсем твърдо да благодарим на за подкрепата на Европейската комисия и за това, че въпросът е внесен за разглеждане в СТО. Трябва да продължим да прилагаме мерки, които са необходими, докато се примахнат тези мита. На второ място НП счита, че трябва да бъдат компенсирани загубите на този сектор, като се има предвид 5 милиона, които се харчат за кауза, която е военна и не европейска. На трето място не можем да позволим от страна на Европа този сектор да страда сам от е, едно нападение срещу цялата обща сълскостопанска политика на Съюза. Госпожа Родригес от е, групата Обнови Европа. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да подкрепя подкреп, предложението, направено от носителя, както и позицията на Европейската комисия в този конфликт, както и да поискам повече усилия и по-силен отговор. Както беше казано току-що, Испания е най-големият производител на маслини, на зрели маслини, Имаме сериозен пазар, имаме доста а, износ за САЩ, повече от 80% а, от производство в Испания е в Андалусия. Черните маслини в Испания са обект на мерки, наложени от администрацията на САЩ, които са непропорционални, несправедливи и влияят негативно върху стандартите на СТО. Към днешна дата, както беше казано от двамата представители на комисията, мина повече от година и половина и няма никакви доказателства, нито достатъчна, нито недостатъчна, че вносът на зрели маслини от Испания е имал вреден ефект върху производството в САЩ. Това е, са санкции срещу е, този продукт, породена от е, политически протекционистски съображения на САЩ. Помощите в рамките на ОСП, особено тези, които са насочени към сектора на производство на маслини, не насърчават производството. Те не са специфични за сектора те не насърчават износа и не са свързани с цената на продукта. Ето защо те са в зелената котия на ОСТ, а, о, световна, СТО, извинете, и не влияят на световната търговия. И разбира се, а, американската администрация го знае много добре. Знае също, че заключенията на работната група, поискана от Европейската комисия, не може да бъде друга от това да се за... обявят за незаконни тези мита, които са наложени от страна на САЩ. Ето защо поведението на администрацията на САЩ от самото начало цели да се създават пречки в СТО, както и за създаването на работната група. която е в ход въпреки тези пречки. Споделям това, което беше казано, че комисията трябва да даде по-силен стимул за работата на тази работна група и трябва да се разгледат възможностите за компенсиране на огромните щети, които са нанесени. Освен това, комисията не може да изостави един сектор, който е наказан. Трябва да имаме предвид, че това поставя под въпрос цялата обща съскостопанска политика и системата за предоставяне на помощи. Тъй като не става дума само за един продукт, става дума за много продукти, за много производители, за повече от 10 000 работни места. Става дума за а, припитанието на много семейства, а, както и на местната економика в много общини за които производството на зрели маслини е от особена важност. Благодаря. Госпожа Аребо има думата. Благодаря ви. Искам да кажа, че трябва да остане отворена тази петиция. Мисля, че политическите групи са напълно съгласни защото става дума за важна мярка, защото това има отношение не само към работещите в този сектор и в съответният район, но особено върху райони, които в голяма степен зависят от този тип производство. Освен това, това не е нещо, което е характерно само за този регион. Това поставя под заплаха всичко свързано с общата съскостопанска политика. За това въпросът е от особена важност. Докато се вземе решение или се реши как да се излезе от тази ситуация, трябва да имаме предвид, че е необходимо да се обърне внимание на отделните производители на кооперациите, те не бива да бъдат изоставени. Това трябва да бъдат реални помощи с реален график от страна на Европейската комисия. Благодаря много. Госпожа Агилера има думата. Благодаря, госпожо председател. Бисках да благодаря и да поздравя на вносителя Ситуацията, както казаха и колегите, ситуацията беше, която беше създадена от наложените мита, беше обект на взето прията резолюция. Не искам да повтарям това, което беше казано и по което сме съгласни всички политически групи. Що се отнася до казаното и действията от страна на комисията? Когато се планираха тези мита, както и митата върху алуминия и стоманата. Да, знае, че тук става дума за различни мащаби за економиката, но ефекта на местно и регионално равнище и евентуалните допълнителни последствия са заплаха има и заплаха за налагане на допълнителни мита от страна на САЩ. За това трябва да имаме предвид, е, че това не е проблем на Испания, на Андалусия или само на Севилия. Това е, е проблем свързан с помощите по ОСП, както каза и самата Европейска комисия. Сега виждаме, че са засегнати е, предприятията, предприятия, които работят с САЩ повече от 50 години. Има три отделни предприятия, които са посочени. Това не е случайно, тъй като те имаха господство на американския пазар. Работят там повече от 50 години. Именно защо, за това те бяха посочени, че получават помощи много други от тях, но бяха откроени само три предприятия. Те искат просто да бъдат изтласкани от пазара. Това е целта на администрацията на Трамп. Комисията внесе въпроса в Световната търговска организация. Знаем, че това е дълга процедура. процедура. Ние искаме тя да бъде следвана. Ние подкрепяме. Ние искаме тази петиция да остане отворена. помощите, които плаща а, испанската държава, са минимални. Това, което се плаща на другите селско стопани. И това изисква да се определи конкретна, пред, а, конкретна помощ за тези предприятия, които са конкретно засегнати, тъй като за тях американския пазар беше основен Една от, едно от тези предприятия е голяма кооперация с повече от хиляда члена. В заключение, действително са предприяти мерки от страна на комисията. Този парламент, тази група помогна много. Радвам се, че има единодушие между политическите групи. Благодаря на вносителя, който постави въпроса е, и за това искам отново да отправя искането тази петиция да остане отворена. Необходимо е да има ясна подкрепа, е, тъй като става дума за нещо, което е напълно несправедливо. Благодаря. Преди да приключим, даваме две минути на вносителя. Благодаря, госпожо председател. Признава, Приветствам работата на Европейската комисия. Благодаря на всички изказвани, както от страна на Европейската комисия, така и от депутатите. Изравнителните мита, компенсаторните мерки все още не са уточнени. Не е ясна формулата Комисията изрази своето разочарование от налагането на мита от страна на администрацията на Трампа, въпреки че всички депутати изразиха подкрепа. Тези, които се изказаха днес, те посочиха, че това е, е тема, която а, има подкрепата на Европейския парламент, но нека това да се превърне в конкретни действия. Затова моля да се остави отворена тази комисия до разрешаването на конфликта, който обсъждахме днес. Освен това, да се прояви солидарност и да се окаже подкрепа на тези повече от 10 000 работещи в сектора. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Санчес, за внесената петиция за това, че я представихте лично тук. След като изслушах Европейската комисия, вносителят, както и депутатите от комисията Пети. Виждам, че има единодушие в комисията по тази петиция, затова предложението е да остане тя отворена. Освен това, искам да благодаря от името на Пети за работата на комисията в подкрепа на сектора на производство на маслини в Испания. Ние тясно ще следим това, което се разглежда в СТО. Бихме желали да ви помолим Европейската комисия да предостави цялата информация на Комисията по петициите за това как вървят нещата в СТО, както и за решенията, които се вземат относно помощите, тъй като, както беше казано в петицията, се поставя под риск не само на сектора в Испания, на, на цялата обща сълскостопанска политика. Затова това е предложението от страна на ръководството на тази комисия относно петицията. Добре. Продължаваме сега с последната петиция, включена в днешния дневен ред от номер 894 от 2017 година, е внесена от лице с италианско гражданство относно асиметричното прилагане на държавна помощ между Германия и останалата част на Европейския съюз, което изкривява общия пазар. Беше ни казано, че вносителят няма да присъства. Затова ще дам думата на представители на Европейската комисия Самит Медгол, за да вземе отношение по тази петиция. Благодаря. Тук става дума за правилата относно държавната помощ, такива каквито те са разписани в договорите. Вашата комисия вероятно е добре запозната с факта, че Общото правило в договорите казва, че държавната помощ е забранена. Има обаче някои положения, някои ситуации, е, описани в договорите, при които може да се отпуска държавна помощ. Тази петиция засяга едно от тези изключения, предвидени в договорите. По-конкретно, член 2 c Там се говори за държавна помощ, предоставена в някои части на ФРГ, засегнати от разделението на републиката. С цел да се заличат различията в економическото развитие, причинени от разделението на Германия. Според вносителя, тази държавна помощ, отпускана от Германия, води до неравнопоставено третиране между страната и други държави членки. Защото според носителя Германия позволява на някои провинции да имат по-високо ниво на държавна помощ. В сравнение с държавната помощ, която може да бъде отпускана в други държави членки на ЕСА. Комисията смята, че петицията се основава на четене на съответната разпоредба, което не отговаря на целите на разпоредбата и не отговаря на тълкованието на Европейския съд. Европейския съд е разглеждал тази разпоредба неведнъж и е тълкувал тази разпоредба и съответно е задал много ясни граници, в рамките на които може да се прилагат тези разпоредби. може да се позволява единствено помощ, която ще помогне да се компенсират недостатъците, които са пряко свързани с разделението на Германия от миналото. Например, разходите свързани с разкъсването на комуникационните връзки между двете части на Германия. Това е разпоредба, която датира още от 1957 година. Тоест, става дума за преки разходи, свързани с разделението на Германия. Друга разпоредба, която проистича по силата на съдебната практика е следната. По настоящем нивата на развитие в западната и източната страна на Германия, т.е. между провинциите, които са били част от западна Германия от миналото и провинциите, които са били в ГДР, този, т.е. тези различия между двете части на Германия не могат да се използват като обосновка за да се отпуска държавна помощ. Тоест, Европейския съд смята, че трябва да има пряка връзка с разходи, които са генерирани поради разделението на Германия. и във връзка с някои. Тоест, и се казва, че а, такава помощ не може да от, бъде отпускана по силата на разликите в а, развитието на двете страни. С оглед на факта, че Германия се обедини преди около 30 години, ние смятаме, че тази разпоредба вече няма релевантност и доколкото знаем, възоснова на съответното правно основание в продължение на много години не е приемано решение за отпускане на държавна помощ. Със сигурност от влизането в сила на Лисабонския договор това е така. Комисията смята, че не е коректно да се казва, че разпоредбите по силата на член 107.2c от договорите ще доведат до неравнопоставено третиране на държавите членки или ще поставят на риск целостта или състоянието на общия пазар. Същност, по-настоящем тези разпоредби според нас са и изцяло исторически, били са уместни в определен момент, минал момент във времето, но хода на историята е бил такъв, че тази разпоредба вече не е релевантна. Съответно, смятаме, че аргументите, които използва вносителя на петицията, не са основателни. Благодаря. Някой иска ли да каже нещо? Господин Фалка. Este clar că avem de răspunsurile clare atât din partea Curții Europene de Justiție cât și a Comisiei și uh, Съвсем ясна е позицията както на Съда на Европейския съюз, така и на Европейската комисия. Вносителят на петицията не получава нашата подкрепа. Няма подкрепа от никоя страна, така че моето предложение е тази петиция да се закрие. Благодаря. Благодаря, госпожа Еви. Грация, президент. Благодаря, госпожо председател. Аз обаче имам различно мнение. Ако погледнете онова, което казва вносителя, ще забележите следното. Има актуална информация, която показва, че един германски регион получават държавна помощ. Дори да не се използва за основание съответното изключение, то продължава да съществува. То е вариант за действие. От економическа гледна точка Германия е много по-просперираща от много други държави в Европейския съюз. Особено тя е по-развита спрямо държави, които трябва да спазват всички правила за държавната помощ. Член 107.2c говори за економически недостатъци за съответните райони. Недостатъци, които са се получили вследствие на разделението на Германия. Добре, само че тази разпоредба вече не е релевантна. Тя е устаряла. В конкретния член се споменава и Лисабонския договор, който е довел до актуализация. Ако ще има подобни правила, значи всички държави членки трябва да имат по-гъвкави правила за отпускане на държавна помощ. Така че аз бих казала, че моето мнение е много по-различно от това, което чухме току-що. Ако погледнете договорите, ще видите, че съвета може да поиска това решение да бъде отменено. Мисля, че трябва да се гарантира, че Германия няма да се ползва от преференции, особено когато други държави са обвинявани от това, че се ползват от преференциално третиране. Искам да спомена мерките, които се предприемат, когато се сметне, че една държава е твърде задлъжняла. Тези мерки са изключително строги, а когато говорим за макроекономическия дисбаланс на Германия, вече няколко години Германия се измъква между капките, не е санкционирана по никакъв начин. Говорим за сериозни проценти от БВП на страната. Комисията сама спомена, че се споменава Лисабонския договор в този член. Ние смятаме, че ако тази разпоредба не се използва и ако тя няма въздействие, както беше подчертано, то тя трябва да бъде залечена, защото по този начин се подкопава доверието в Европейския съюз. Благодаря, госпожа Жданока. Благодаря. И аз е, бих искала да използвам аргументите, изтъкнати от госпожа Еви. Историята си е история. Историята на Европа никак не е проста по своя характер. Госпожа Еви смята, че европейското законодателство се нарушава. Бих искала да подкрепя Елеонора. Бих предложила тази петиция да не бъде затваряна. По един или по друг начин трябва да продължим да разследваме въпроса. Не съм съгласна да се затваря петицията. Госпожа Къртън, аз съм съгласна пък с колегата от НП мисля, че отговора на комисията беше пределно ясен. Мисля, че в момента се смесват много различни въпроси. Поне що се отнася до държавната помощ, разпоредбите за държавна помощ трябва да са справедливи, трябва да има обща рамка. Притеснявам се, че във връзка с държавната помощ има много проблеми. Национални проблеми се смесват тук с аргументи по отношение на това как трябва да се използва държавната помощ. Аз съм съгласна с колегата. Мисля, че трябва да се затвори петицията. Благодаря. След като изслушах вносителя, както и изказалите се представители на Европейската комисия, ще направим предложение тази комис... петиция да бъде приключена С това приключваме заседанието на Комисията по петициите за днес след обед. Утре в 9 часа сутринта ще продължим. Благодаря ви много. Mañana sala también. Sí.